Uh, good morning, everybody. I think um, I'm just going to make my opening announcements. Добър ден на всички. Ще направя своите съобщения. Изчакваме да дойде докладчика по първата точка. Това е становище по темата повторна и индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Нямаме много хора в залата. Днес са ни дали много голяма зала, между другото, защото днес след обед има едно много важно изслушване относно вътрешния пазар за услуги, организирано от госпожа Кораца Билд. Там ще видим какво е състоянието на нещата във вътрешния пазар за услугите, дали директивата за услугите работи и какъв е приноса и за растежа. Да се надяваме, че ще се отбиете днес след обед. Добре дошли на всички, които ни гледат по интернет. Искам да ви съобщя, че нашия месечен бюлетин се появи. Ето го в ръцете ми. Ако не сте го получили в почтенската си котия, на последната страница има един имейл адрес, на който може да пишете, за да ви добавят 2000 души са се абонирали вече. Тази сутрин проведох среща с комуникационния екип на парламента. Проследихме работата на този екип. Имаме някои идеи, например, за използването на LinkedIn като професионална мрежа. Знаете за тази мрежа. Тя се използва за контакти между компаниите. Това беше една от обсъжданите теми. И така, нека официално сега да приемем дневния ред. Напомням и колегата, кой е тук в тази голяма зала. Госпожа Рюле, господин Кройцман, малко сте далече от мен, но ви виждам. Малко сме разпръснати. Нека да приемем сега дневния ред. Официално благодаря ви. Няколко думи за следващите два дни. Интензивно ще работим. Утре започваме разговорите по едно важно становище за клиничните изпитания. Ще трябва да вземем някои решения относно процедурата във връзка с някои важни досиета, като обществените поръчки, командироването на работници, митническия кодекс – Господин Бърние ще дойде в 10.15. Ще ни даде актуална информация за това какво се случва в годината преди изборите. Госпожа Гепхарт и господин Ханс Петер Майер ще представят работата на парламента в областта на общото европейско право за продажбите. Важно досие. След обед пък ще обсъдим някои други важни въпроси. Обърнете внимание най-вече на електронната идентификация и удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Доста натварен дневен ред. Така приключвам с съобщенията. Иска ли някой от колегите да каже нещо? Добре дошла на докладчика госпожа Гебхарт. Преминаваме направо към становището ни към комисията по промишленост. То се нарича повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Това е тема, която ни вълнува в нашата комисия. Сега ще дам думата на докладчика госпожа Гебхарт, господин Шваб ще се изкаже от името на госпожа Коми, господин Кройцман ще замени господин Хацимаркакис. Е, аз съм сигурен, че той ще говори така или иначе. Госпожа Руля е тук. Аз ще се изкажа от името на моята група. Ако има някой друг, който иска да каже нещо, добре дошъл ще е. И сега, без да се бавя повече, давам думата на госпожа Гебхард, за да представи становището. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме възможност да поговорим, макар че повечето от докладчиците в сянка не са тук. Става въпрос за предложение на комисията, което би трябвало да приветстваме. Нашия опит в хода на кризата, която още не е приключила, показва, че економиката в много части на Европа не е в такава форма, каквато очакваме. в Европейския съюз трябва да имаме различен подход към економиката с оглед на кризата и след като тя приключи, различен спрямо това, което сме имали в миналото. економиките, които разчитаха най-вече на услугите, пострадаха най-тежко в кризата. Ето защо инициативата на комисията е добре дошла, както вече подчертах. И мисля, че следва тя да бъде в центъра на нашето внимание. Искаме да има проактивна промишлена политика, която да включва много различни области. Политиката по отношение на индустрията не е само економическа или фискална, тя е социална и екологична, или поне трябва да бъде такава. Това означава, че имаме нужда от цялостен подход към тази политика. Няма да повтарям онова, което е казано в шесте точки на моето становище, защото колегите могат да го прочетат, както и гражданите, които днес са решили да ни следят по интернет. Тъй като сме ограничени винаги от към пространство и страници, ще поговоря по най-същественото. Има и изменения, разбира се. Струва ми се, че комисията би трябвало да работи за една индустриална политика, Предложенията на комисията ме навеждат на мисълта за економическо планиране – защото има цяла поредица от сфери, където трябва да има оказване на подкрепа. Само, че не съм убеден, че това е начина за водена на индустриална политика. Защото ние се конкурираме с Китай, с Азия, например. Трябва да имаме технологии, които да са водещи и да им намерим точното приложение. Т.е. съзидателността, иновациите са важни. Проблема е, че не знаем какви креативни новости ще се появят в утрешния ден. Ето защо сега е малко трудно да се е, стои и да се говори за бъдещите водещи индустриални нации. Така или иначе, обучението в университетите е изключително важно. Те трябва да са пионери в научната дейност, за да имаме малко повече Нобелови лауреати. Не трябва да се опитваме да връщаме една планова економика чрез идентифициране на водещи личности в областта на науката и техниката и иновациите. Нека да не предсказваме бъдещето. Още нещо. Внимателно изслушах Барак Обама, когато той направи реща си за състоянието на страната. Той направи предложение към Европейския съюз и би трябвало да го приемем. Той каза две неща, които според мен са изключително важни за индустриалната политика. Той повиши минималната надница на 9 долара и каза, че го прави за да се гарантира растеж на вътрешното търсене и за да може произвежданите продукти да се пласират. И освен това изпрати ясен сигнал за реиндустриализация чрез споразумението за свободна търговия между ЕСА и САЩ. И ако искаме това споразумение да се подготви и да бъде в крайна сметка обект на преговори, то ние като парламент трябва да следим какво се случва в тези преговори и да кажем какво споразумение искаме да има, какви трябва да бъдат условията в това споразумение и как да текат преговорите. Моят доклад ще спомене нещо в тази връзка, макар че все още там няма нищо подобно. Аз, когато го писах, Барак Обама още не беше направил своята реч. Това е изключително важно, обаче и трябва да се добави. Още нещо, може би най-костеливия орех в това становище, а именно факта, че трябва да има хармонизация на корпоративния данък. Не може да се създават нелоялни, <clears throat> некоректни условия за конкуренция между държавите членки. Компаниите участват в тази нелоялна конкуренция и благодарение на това участие или поради него се губят работни места в някои държави членки. Ето защо трябва да има създаване на рамкови условия, за да има справедлива конкуренция между компаниите, а не нелоялна такава между държавите членки. Знам колко е проблем на тази тема, но така или иначе трябва да я спомена тук. Тази нелоялна конкуренция, основаваща се на различно данъчно облагане, различна нормативна основа, доведе до там, че Кипър и Ирландия, например, се превърнаха в економики на услугите. И нищо повече. И тотално пренебрегнаха производството. Не знам защо господина ми взе чашата, но няма значение. Та, трябва да се опитаме да постигнем нещо повече. Моля, чай. Чашата ми дойде обратно, обаче беше пълна с кафе. Аз исках чай. Така приключвам. Още няколко неща могат да се кажат. Мисля, че би трябвало да чуем колегите в началото. Не искам да отнемам цялото време, което ни е дадено. И тъй като председателя така или иначе ще ме попита, нека да кажа какъв е графика на работа. Крайният срок за внасяне на изменения е 26 февруари на обяд. Измененията ще бъдат разгледани на 20 март. Гласуването в ИМКО трябва да е на 24 април, а в ИТРЕ някъде през май. Мисля, че имаме достатъчно време. Очаквам с нетърпение да чуя какво ще ми кажат докладчиците в сянка и да видя какво смятат различните групи. Благодаря. Благодаря много за това интересно представене. Ние разполагаме също с много материал, по който да работим. Радвам се, че поставихте въпроса за речта на Обама и за споразумението за свободна търговия. Аз бях поканен да участвам в среща на работната група по трансатлантическия законодателен диалог. Това е група, която се занимава с въпросите е, на промишлената политика и търговската политика. Ще работим съвместно с е, делегацията на САЩ. Считам, че нашата комисия може да даде съществен принос, тъй като имаме опит е, по въпросите на премахване на нетарифните бариери. От името на НП давам думата на Андрес Шваб. Благодаря, господин председател. Аз представлявам госпожа Коми. За съжаление, тя нямаше възможност да присъства на това заседание, защото трябваше да остане в е, Италия. Тя участва там в е, една проява за повторната индустриализация на е, Европа. Можем изцяло да се съгласим по четвърта точка на проекта. Докладчикът предлага минимална заплата да се разглежда като важен аспект на промишлената политика в Европейския съюз. Въпреки, че Большинството от членовете на нашата комисия читат същото. Може би ще има по-различно мнение в комисията по заедостта, ако те преценят, че се намесваме в техния ресор. Можем да добавим нещо за подобряване на пазара на стоки в единия пазар. Стоките, които се произвеждат, които са от отлично качество и е, се произвеждат по отличен начин, трябва да бъдат е, маркетирани като такива. И възможно ли е да се включи е, и този аспект също за нас е важен, но да се обърне внимание на пазара на фармацевтични продукти, както и сектора на отбраната. Ние сме обсъждали тези въпроси по други поводи. Освен това, трябва да помислим дали да говорим за откази в някои случаи, свързани с взаимното признаване и качеството на определени промишлени стоки. Разбира се, НП като цяло са удовлетворени от политиката за реиндустриализация на Европа, но само сектора на услугите няма да ни изведе от кризата. Затова промишлената политика на Европейския съюз трябва да бъде по-фокусирана и да вземем някои съществени решения в тази посока. Най-важното от тези решения е рамковите условия в Европа за цялата промишленост да бъдат подобрени там, където те не са достатъчно добри. Но в много сфери могат да бъдат разрешени някои проблеми, които обаче са свързани с такива въпроси, като здравеопазването, също и стимулирането на развитието на малките и средни предприятия, Много от нещата в това становище могат да бъдат подкрепени, но госпожа Коме ще направи предложения за някои изменения. Господин Какис от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Аз също мога да се съглася с госпожа Гебхарт в много отношения. Относно четвърта точка от предложенията, Разбира се, тук може да се коригират някои неща чрез изменения. Тези въпроси не се засягат в достатъчна степен в много страни, не само в Европа. В Европа обаче тя се проявява сякаш навсякъде, когато говорим за дребното промишлено производство, то се концентрира в все по-ограничени зони и периферията изостава частично поради наличието на единия пазар и поради това, че Европейския единен пазар а, наблегна на силните а, им а, страни, но задълбочи и недостатъците им наред с това. В периферни държави, като Португалия, както и Испания и Гърция, промишлената база в някои случаи почти нацяло се е разпаднала и се изисква много усилия, за да се възстанови. Не знае какво може да се направи от нашата комисия, за да се коригира ситуацията. Относно системите за образование и обучение, това е нещо, което изнасяхме особено в страните, които сега са засегнати от кризата, там сега няма достатъчно възможности за обучение. Хората намират за трудно едновременно да могат да си намерят работа и да се обучават или да стажуват. Всичко това обаче има отношение към качеството на нашата продукция. Ето защо в е, Германия е, сме толкова добре, тъй като прилагаме тази двойна е, система. В Испания също се опитват да въведат тази двойна система. Трябва да видим по какъв начин разпадането на някои промишлени може да се коригира чрез субсидии от Европейския съюз. Нямаме същите условия за различните а, зони. Знаем, че има някои държави, които ни осигуряват субсидии. Това ни помага особено. Освен това, освоемостта на средствата от кохезионния фонд не е на достатъчна висота, както бихме искали. И считам, че трябва да се наблегне на промишлеността също трябва да се използват европейски банки за развитие, национални банки за развитие. Тези банки трябва да са по-активни. КФВ в Германия, например, може да помага евентуално на други държави при необходимостта. И на последно място Това е въпрос, който непрекъснато се поставя, именно забавените плащания. Промишлени предприятия, на които не им се плаща, се оказват в изключително затруднено положение, особено ако са малки предприятия. За това трябва да настояваме да се подобри културата в това отношение, защото за сега тези забавени плащания продължават. Благодаря. Това трябва да намери място в нашето становище. Госпожа Руле. Да, повечето от нещата, които исках да кажа, бяха вече засегнати. Напълно съм съгласна с госпожа Гепхарт, че не е възможно да имаме нещо като централизиран подход към промишлената политика, защото има провал национално ниво и едва ли трябва да се харчат пари, да се опитваме да разрешим това на европейско ниво. Необходимо са повече средства за научни изследвания и иновации, но има съкръщения в бюджета в средносрочна и дългосрочна перспектива. Трябва да се намерят пари от някъде при това положение за да може да се постигне тази цел и това е въпрос, който следва да се обсъди. Що се отнася до двойното, двойната система, до двойното обучение, това било нещо добро. Но трябва да се направи нужното и за взаимното признаване на университетските дипломи и сертификати. Но за сега изглежда, че комисията няма стратегия в това отношение. Благодаря сега няколко бележки от, от мен. И други колеги искат да се включат в дискусията. Извинявам се, че не представих комисията. Добре дошли. Надявам се, че ще можем да изслушаме представителите на комисията по конкурентноспособността и това е една много важна тема, която има своята изключителна роля в Европа. Гледайки документа на Комисията Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта е нещо а, много интересно наистина, макар че се различават а, заглавията между нашия документ и този на Комисията. Аз а, мога само да кажа, че това предложение е изключително а, а, силно в своите препоръки по отношение на единния пазар. И аз искам да посоча, цитирайки от този документ, несигурността на новите пазари трябва а, да, бъдат, а, преодо, а, да бъде преодоляна с а, правилни, точни и навременни законодателни мерки. И така, промишлеността или производствените сектори в економиката са всъщност един много специфичен тип дългосрочни инвестиции. На тях им е необходимо а, известен период от време да изтече преди а, да могат да, запа... да се изкупят или изплатат изцяло съоръженията, машини, машините, които са закупени с други думи, дълготрайните материални активи. А, това са все въпроси, които трябва да бъдат обмислени и преценявани в дългосрочен план. И в този конкретен контекст е добре да го направим също. Също така искам да спомена нещо в по-широк обхват. Баланса. Той е много важен. Държавите с, с силни промишлени или промишлено развити економики, а, като например Германия или моята собствена родина, а, създават доста голям брой нови работни места в частния сектор най-вече, но това са най-вече работни места в сферата на услугите. Освен това, що се отнася до създаването на работни места, това е нещо много важно и ние трябва да стимулираме и подпомагаме онези работодатели, които желаят да го направят. Но това е тема, която е за комисията по заетостта, не за нас толкова много. И така, данъчното хармонизиране във връзка с това предложение, това също е нещо, за което не се постига лесно споразумение или съгласие, но а, данъците върху финансовите инструменти и доходи е едно, но другото е, че увеличим ли прекалено много данъците, ще обезкуражим поредица от работодатели и а, те няма да могат да открият нови работни места. Това е важно за промишлената политика. Мисля, че основна характеристика на успешната промишлена политика е именно броя нови работни места, които се разкриват. Заетостта в сравнително средносрочни сравнителни термини е нещо, което в момента наблю... намалява, но уменията на хората, които са на трудовия пазар в момента са доста по-високи от това, което беше до съвсем скоро. Затова е много важно да следим внимателно какво се случва с производствата, с промишления сектор на економиката. Стойността добавената стойност, която можем да открием в продукта, до голяма степен се дължи на квалификацията. Например, Rolls-Royce произвеждат двигатели за самолети. И те генерират в момента около 40% от своите приходи от така наречената сфера на услугите защото това е, е са услуги по поддръжката на онези двигатели, които те вече са произвели и продали на авиокомпаниите. И така, ето един голям стимул а, за производителя да го направи колкото се може по-надежден и колкото се може по-устойчив, за да а, има по-голям пазар за услугите по поддръжката на този добър продукт. Ето защо не трябва да, диск... да правим дискриминационни разграничения в а, този сектор. Важното е да видим какви са промените в структурата на заетостта и да подпомогнем онези от тях, които са в положителна а, посока. А сега економиката на малките и средни предприятия дефиницията на малки и средни предприятия понякога е, се оказва проблематична. Когато ходихме в Кипър на мисия, ние имахме дискусии по структурата на економиката там и тези економики, като тази на Кипър, са базирани на услугите, което което означава, че доминиращата част това са малките и средни предприятия. Обаче това, което се разбира под малки или средни предприятия е различно в различните страни членки. Има доста доказателства за това, че новата, новите технологии, като например разработването на нов софтуер – програмирането, компютърния дизайн могат да бъдат използвани все по-широко, но а, може би в някакъв вид мрежа. Защото бизнеси, които са в веригата за доставки в сферата на производството и промишлеността, може да се възползва от такова нещо, от такава една а, модерна а, економика и иновации. Има малки а, производства, които а, допринасят много а, за развитието на по-едрия бизнес, но те трябва да бъдат обединени в тези мрежи. Освен това, трябва системата на заплащането да бъде изчистена така, че да сме сигурни до голяма степен, че иновациите ще бъдат стимулирани, ще бъдат възнаграждавани по подходящ начин. Мисля, че тук има много богат материал, по който можем да работим. Ето това е моето изказване. А но мисля, че госпожа Питакайна не иска нещо да каже. Да, добре, госпожа Питакайна има думата. Да, благодаря много, господин председател. Много и важни а, теми вече бяха засегнати. Затова от а, моя страна искам а, да кажа, че свършената работа е много добра наистина. Нямам намерение да проповядвам а, а, някакви истини, които са очевидни а, за индустриализацията и повторната индустриализация на Европа. Много е важно Европа да бъде подпомогната да си стъпи на краката и то най-вече в сферата на повторната индустриализация. Не може само в сферата на услугите да се постига е, толкова искани от всички ни напредък. Но следващото, което трябва да разбереме как да се направи всичко това. Вчерашния пазар, днешния пазар и още по-добре утрешния пазар трябва да бъде в центъра на нашето внимание – трябва да се интересуваме от устойчивостта. И не трябва да забравяме, че ако има свръх потребление през август, а, ние това не означава, че а, няма да намалее производ... а, потреблението през следващите месеци. Ако не разберем тези а, специфики, то а, е, ще бъдем притиснати до стената. Наистина, нашето благосъстояние, печалбата за компаниите и е, правилното ефективно използване на ресурсите зависят от всичко това, което споменах. И така, това, от което наистина се нуждаем, е европейската гледна точка. Европейско стратегическо мислене по хоризонт 2020. Имаме нужда от стратегическо мислене в, в нашето законодателство, в сферата на вътрешния пазар и за това е толкова важно не само за нашето а, съществуване в бъдеще, но и успеха на стратегията за повторната индустриализация на Европа. Това е добре отразено в доклада и се надявам, че а, мога а, да се надявам, че и други положително ще подкрепят докладчика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Индустриалната политика е актуална тема в Европа. Докладчика спомена защо. Аз трябва да я подкрепя. И всъщност, като се има предвид финансовата криза, не можем да си представим растеж без да има реална политика в областта на индустрията, която да отползва за всички държави членки в Съюза. Тази политика трябва да е координирана, координирана от самия Европейски съюз. И мисля, че има някои предпоставки, които не трябва да се забравят, когато говорим по тази тема. трябва да се реорганизира, преструктури да това, което съществува. Губим е, в момента активи благодарение на прехвърлянето на производство на други места – Трябва да се справим с кризата и да спрем тези отрицателни тенденции. Трябва да инвестираме в научна дейност и в иновации. И индустриалната политика има нужда от иновативност. Не можем да си представим бъдещето на Европа без производство в Европа и без еволюция на това производство. Не може произведените продукти да остават едни и същи. Те трябва да се развиват. И тук не става въпрос само за продуктите, а и за структурите на производството, за производствения процес. Ето защо трябва да се поукрепи европейската промишленост, тежката и леката промишленост. Мрежите, например, железопътните мрежи трябва да получат някакъв вид ласък. Няма сектор, който да изпълни своята роля, който да е успешен, без да му се създаде необходимата инфраструктура и да му се даде тя на разположение. Така че тук би трябвало да се постави ударението. Този текст се обсъжда и в други комисии, не само в нашата. Би трябвало да се поговори малко повече и за традиционната промишленост в Европа. Нека да защитим онова, с което разполагаме. Да, трябва да има реорганизация, но и защита на съществуващото. Приоритет следва да е познанието, е, иновациите, и както вече подчертах, приоритет следва да е и инфраструктурата, за да имаме е, нещо положително в Европа. Благодаря, казва председателя. Инфраструктурата трябва да получи заслуженото си място в този доклад. Никой от колегите не иска да каже нещо. Колегата от комисията иска ли да каже нещо? Благодаря, господин председател, за тази възможност да пообясня малко какво имаме предвид? Ние не само изготвяме съобщение, но и е, ще го приложим на практика. Благодаря за положителното отношение към нашата инициатива. Няколко думи от моя страна. Съобщението на комисията ясно показва, че индустриалната политика трябва да е гръбнака на нашето развитие. Живеем в тежки времена, загубихме над 3 милиона работни места в промишлеността през последните 5 години. Ето защо трябва да има реалистична ответна реакция. Доколкото знам, конкурентоспособността е дългосрочна цел. Аз от дълго време работя в тази област. Сега е време да се действа. И трябва да се действа реално за благото на пазара. Тук няма нищо от онова, което казахте, свързано с централното планиране, с плановата економика. Всички вярват и не само в Европа. Погледнете казаното от Обама и стратегията на Белия дом. Ще видите, че темите са едни и същи. Съвпадат с тези в нашата стратегия. Целта е да се заложи на сектори, които ще нарастват бързо, с повече от 10% в следващите години. Целта не е да се лансират някакви пионери. Европейската економика може да се справя малко по-добре, когато става въпрос за пазари, за финансиране. От няколко години твърдим нещо подобно. Ако погледнете нашата рамкова програма за научна дейност и развитие, ще видите, че там присъстват теми, които се преповтарят е, вече поколение. За съжаление, не сме трансформирали думите в дела и не сме превърнали политиките в индустриално лидерство. Няма и кой знае колко Нобелови лауреати. Сега се опитваме една накрая да постигнем тази цел. Как? Като създадем необходимите условия за улесняване на растежа на, на някои пазари. Има някои пазари, които могат да нараснат. Всички знаят, например, че зелените екологични автомобили ще се разпространяват все повече и повече. Сега обаче нямаме още необходимата инфраструктура по отношение на станции за зареждане, магистрали и така нататък. А това е ново поколение автомобили. В Европа има нови стандарти и въпреки много многото препоръки от страна на комисията, индустрията изостава. И ние всички като че ли изоставаме. Ето защо не трябва да бездействаме и да наблюдаваме и да чакаме проблема да се реши от само себе си. Мога да дам и други примери по отношение на биотехнологиите, например – има голямо научно познание, технологично познание, което може да се използва. ако дадем възможност на фирмите да си вярват, да сглобят технологичния пъзъл, който ще им помогне да станат лидери, то ако направим всичко това, би трябвало да, да стигнем до някакви успехи. И в крайна сметка ще видим, че ще има развитие и в биотехнологията, и в екологичните автомобили, но за да се случи всичко това, фирмите трябва да се възползват от възможностите, които им предлагаме. И те трябва да решат, че ще го направят. Един доклад от миналия декември показва, че Частните инвестиции в Европа са намалели с 350 милиарда между 2007 и 2011 година. Същевременно, в края на този период 750 милиарда евро бяха активите на стоте водещи корпорации в Европа. Така че пари има за такива инвестиции и трябва да сме предпазливи, когато отправяме послание към промишлеността, трябва да се създаде точната среда за тези инвестиции, които пък ще генерират растеж, работни места и нови технологии и инсталации. Благодаря, каза председателя, благодаря за това, което казахте и за доклада Макинзи. Вече поизоставам. Искате ли да кажете няколко думи в заключение? Госпожа Гебхарт. Искам да благодаря на всички участници в дебата. Той беше интересен. Очертахте някои интересни подходи. Няколко думи към комисията лобито на биотехнологиите като че ли се е справило отлично сред вашите служители. Защото всеки път, когато има тема, която е бегло свързана с биотехнологиите, те се изтъкват. И аз винаги се плаша, когато комисията прави такива предложения за планова економика. Нека да оставим на науката да определи къде точно да има иновации. Ние трябва да създадем инфраструктура и тук съм съгласна с Серджо напълно. Ние трябва да създадем базовите условия за развитие, но не трябва да избираме бъдещите победители – и не виждам защо трябва да се подкрепят големите компании. Ако ще подкрепяме някого, нека това да бъдат новопоявяващите се компании в нови сектори. Комисията трябва да заложи на тях. Благодарна съм на колегите за казаното. Много полезни неща бяха казани. Напълно съм съгласна с господин Шваб относно подобряването на пазара на стоки. Системата на обучение в ФРГ е, е нещо много добро. Във Франция много фирми искат да се здобият с високо квалифициран персонал – защото във Франция по-често имаме теоретици, които са много далеч от практиката. Предложението на господин Хацимаркакис е отлично. Относно закъснелите плащания, Трябва да попитам господин Хацимаркакис, защо тази директива за закъснелите плащания, която е директива на минимална хармонизация, е, има такова приложение в Германия. Може би трябва да поговорите с вашия министр на економиката. Госпожо Рюле, финансовото планиране. Не, тя си тръгна така или иначе ще приема онова, което ми казва. Темата е важна. Ресурсната ефикасност и госпожа Пиети Кайнен. Това е една от областите, в която трябва да работим по целенасочено и не само ресурсната ефикасност, а и енергийната ефективност са важни самата научна дейност трябва да е насочена за постигането на такава ресурсна и енергийна ефективност. Компаниите трябва да могат да решават какво искат, гражданите също трябва да могат да избират своите бъдещи технологии. Нека ние да не предопределяме това, което те ще получат. Това ще загадна в своя доклад. Благодарна съм и на вас, господин председател. Вие говорихте за равновесието в економиката и за равенството. Господин Шваб каза, че не приветства споменаването на минималното заплащане в точка 4. Още не съм написала нещо подобно, само казах, че имам такива планове. Не мога да приема аргумента за конкуренцията. Трябва да имаме цялостен подход и комисията ИМКО трябва да демонстрира, че економическата и социалната политика вървят ръка за ръка, а не се противопоставят една на друга. Въпреки вашите възражения, аз ще включа това предложение, пък ще видим какво ще стане. Очаквам с нетърпение и бъдещите разговори. Това беше чудесно разискване. Именно така трябва да се провеждат разискванията. Благодаря за приноса на госпожа Гепард. Тук ние имаме много по-силен интерес, отколкото някои други комисии. Ние ще направим изменения, които ще доведат до добавена стойност. Сега преминаваме към две важни становища за Комисията по економическите и парични въпроси. Не е взето официално решение все още по нашето искане за засилено сътрудничество. Очаквам, че това предложение ще бъде отхвърлено, като се има предвид, че ние не успяхме да отстоим нашата позиция, особено когато ставаше дума за медицинските устройства. И аз съм силно разочарован от това. Но ние можем да гледаме на всичко това е по-положително, защото ни дава възможност да направим каквито желаем изменения. Тази задача беше взета много при сърце. И освен това, много от нашите изменения намират място в окончателните документи. Господин Панцери е нашия докладчик по становището за основни информационни документи на инвестиционните продукти. Госпожа Петикайнен, господин Босой, госпожа Рули и аз ще говорим като докладчици в сянка. Не знае дали имаме представител на Европейската комисия. В моите документи не е отразено. След като установим дали има представител на Европейската комисия, ще го обявим. Господин Луде, господин Лу, Луде от комисията, прав ли съм? Добре. По-късно ще ви дам думата. Господин Панцери, бихте ли желали да ни запознаете с измененията, които бяха представени? Искате да поставите първо въпрос? Зная, че има забавене по директивата за застрахователното посредничество. Необходимо е да се изясни нещо. Е, ние имаме малко повече правомощи, отколкото обичайно. По въпроса за правата на потребителите, Комисията по економическите въпроси застъпва съвършено друга позиция. Затова трябва да изясним ситуацията защото ние сме водещи по въпросите на защитата на потребителите и трябва да настояваме за това. След като не сме успели в миналото, това непременно не означава, че няма да имаме успях в бъдеще. Да, ние се опитахме, доколкото беше възможно, но нещата опират до решение на председателския, на съвета на председателите на комисии. Всъщност те отхвърлят чрез изпращане на писма всички наши искания. Ние обаче сме положили максимални усилия от наша страна. Ако гласуваме обаче доста преди това да стане в економическата комисия, сигурно ще бъде отбелязан този факт. Като докладчик по становище трябва да се положат доста усилия, за да се прокара нашето становище, нашето мнение. Не трябва да се забавя гласуването и по вашия доклад, независимо от забавенето в Комисията по економическите въпроси. Ние трябва да сложим нашия доклад на, на масата защото така ще бъде много по-трудно на Комисията по економическите въпроси да го пренебрегва. Госпожа Гепхарт, господин председател, вие казахте, че председателския съвет трябва да вземе решение по въпроса. Той все още не е взето окончателно решение. Затова нека да я изчакаме малко, тъй като водещата комисия отложи вземането на решение, което ни дава възможност и ние да го отложим. Не виждам каквото и да е противоречие тук. Бих е, препоръчала докладчикът и докладчиците в сянка да продължат да работят, е, сякаш е, ние сме асоциирана комисия и да видим какво ще се случи. Но докато не бъде взето окончателно решение, не трябва да допускаме, че каквото и да било, дали ще бъде положително или отрицателно. Ние трябва да разговаряме с председателя на наша, нашите политически групи, за да видим как се водят преговорите по тези въпроси. И така, като погледнем какво се случи миналата година, Ние работихме по всички въпроси, по които имаме съвместни отговорности. Господин Лине, който председателства съвета на председателите на комисии, последователно отхвърляше нашите предложения. Трябва да видим обаче доколко трябва да бъдат отстоявани правата на отделните депутати, не считам, че трябва да се допуска подкопаване на правомощията на нашата парламентарна комисия. Не след обед ще обсъдим въпроса, каза господин Харбър, с а, а, координаторите, за да можем да определим какъв да е графика, за да има синхронизиране. Въпроса за компетенциите на отделните комисии парламентарни комисии ще се обсъжда следващата седмица на заседанието на съвета на председателите на парламентарни комисии. Господин Шваб, по същия въпрос ли искате да вземете думата? От името на ЕНП мога да кажа в присъствието на докладчика Невсянка госпожа Пити Кайнен, че няма да има проблем това такова отлагане. Но когато говорим за конфликт на компетенции, се, виждаме, че има а, проблеми, както беше по а, доклада на госпожа Берес. Може би трябва да разговаряте с останалите председатели на а, комисии, за да се разрешат поне тези а, проблеми. Да, докладчиците не винаги имат силно желание да си сътрудничат. Аз съм съгласен, че трябва да продължим да работим по темите, свързани с защита на потребителите, където се изисква засилено сътрудничество и ще го правим и в бъдеще. Господин Панцери, сега бихте ли ни запознали с вашето виждане по измененията, които са представени към проекто становището ви? Господин Панцери има думата. Благодаря. Аз съм съгласен в голяма степен с казаното. Ние искаме да се постигне положителен изход от е, този конфликт. Е, това е в интерес на потребителите, защото потребителите трябва винаги да идват на първо място. Трябва да положим максималното, дори това, което е невъзможно, за да се стигне до засилено сътрудничество по този въпрос. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, което беше свършено до момента и в частност да им благодаря за това, което беше обсъждано на вчерашното ни заседание. На това заседание обсъдихме компромисните изменения. Те са 16 на брой и се фокусират най-вече върху формата и съдържанието на основните информационни документи или така наречените ОИД и механизмите за разрешаване на спорове. Много от предложенията бяха приветствани, например увеличаването на обхвата, примахването на позоваване на реклами, споменаване на рисковите, свързани с продуктите, включително тези, свързани с посредници и отговорността, която носят партньорите и страните по договора. Трябва да има стандарти, които да бъдат сертифицирани от европейските органи и те първо трябва да бъдат изпробвани преди да се прилагат. Относно альтернативното разрешаване на спорове, аз представих различни изменения, за да се включат някои подробности, особено относно отговорността на държавите членки за гарантиране на правилното прилагане на процедурата като се има предвид, е, че потребителят трябва да бъде изцяло информиран за съответният е, инвестиционен продукт е, и какви са възможните решения при възникване на спорове. Тук беше постигнат консенсус между докладчиците в сянка. Има и някои технически аспекти, свързани с член 6 също 8 параграф, точка 5. През едните дни ще се опитаме да формулираме и допълнителни компромисни изменения, за да постигнем максимално сближаване на позициите. Освен това се отчитат и хоризонталните аспекти при коментарите, направени от докладчите в Сянка. И считам, че ние излязохме с една позиция, която да може да бъде подкрепена при гласуването в парламентарната комисия. Председателят, благодаря. Благодаря за работата, която сте свършили заедно с докладчиците в Сянка по изготвянето на компромисните изменения. Аз искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Но, но първо по предишния въпрос, защото господин председател ми забелязахте, че вдигам ръка относно засиленото сътрудничество с други парламентарни комисии. Трябва тук да подчертаем, че защитата на потребителите е в ресора на комисията ИМКО, защото той има и други аспекти, економически, транспортни аспекти когато става дума, например, за пътниците. Сега към а, законодателството, свързано с а, пакетните инвестиционни продукти на древно или така наречените ПРИПС. Ние все още работим по рафиниране на детайлите, на, на текста, за да се постигне по-добро разбиране. Аз поставих от наша гледна точка няколко въпроса. На първо място широко дебатирания въпрос за обхвата. Мисля, че е от полза както за потребителите, така и на пазарите, да се разшири обхвата и да се включат всички видове продукти, като се изключат държавните облигации и спестовните влогове. Трябва да видим докъде можем да стигнем по този въпрос, защото е, има различни продукти, например обикновени а, акции или пък а, пакети от а, ценни книжа. На второ място, нещо по което свършихме добра работа, да се отчитат различните потребности на потребителите на дребно. Например, аз и майка ми имаме различни потребности, затова трябва да подготвим такива а, информационни а, документи за различните а, видове а, потребители на дребно относно колко подробни да бъдат те, да посочим какви са рисковете, какви са ползите, какви са разго, разходите. освен това, трябва да се представи информацията в разбираем за потребителите вид. Има други потребители, които биха желали да имат много по-подробна информация за съответният продукт и за неговото естество. На следващо място стигаме до въпроса за а, риска. Риска непременно не е нещо лошо, но потребителят трябва да е наясно с а, съществуващия риск и след като е придобил такова разбиране, да вземе решение какъв е неговия апетит за поемане на риск и каква е способността му да поеме такъв риск. Разбира се, в тези информационни документи винаги ще се набляга, че рискът е нещо лошо, но все пак трябва да се държи сметка, че рискът е свързан и с печалбата. На следващо място въпроса за структурата на разходите. Това може да бъде риск за инвеститорите, ако няма... Ако сте сигурни, че има кумулативен ефект на различните видове посредници при а, е, тази е, структура на разходите, когато ви се предлага, няма да можете да защитите инвестициите си а, е, или пък, че а, би било по-добре да си вложите парите в спестовен влог, вместо да ги инвестирате. Разходите структурата на разходите и кумулативният ефект от тях трябва да е добре разбираема за потребителите и трябва да бъдат поставени изисквания, свързани с, с риска и да има съпоставка с спестовните влогове. На следващо място, минали а, приходи и бъдещи очаквания. Често миналите приходи не ни дават представа какви ще бъдат бъдещите приходи. Затова е необходимо да има стратегии за развитие, да бъдат предвидени различни сценарии, включително и при най- лошите възможни случаи. И на последно място, но не е по значение, въпросът а, как да бъдат а, разрешавани споровете. И тук има подчертаване на системите за альтернативно разрешаване на споровете. Има препратки към законодателството в тази област. Има и още доста други въпроси, свързани с а, разясняване а, в по-голяма степен на, на ситуацията и рекламата. Благодаря. Да, благодаря, Крещан Борзой. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика за работата по това досие е наистина много добро качество и много важна тема. Разбира се, възможни са и а, доста компромисни а, решения, за което също а, има значение общата ни работа. Много ясни, много точни а, трябва да са всички информационни факти и материали, а за да се даде възможно най-голяма яснота на инвеститора на дребно. Аз мисля, че в крайна сметка ние трябва да имаме един общ подход към това, а, което става в сферата на инвестициите на дребно. Знаем, разбира се, а какви са компетенциите на, на отделните а, институции а, в Европа, които се занимават с надзор на банковата и финансова дейност. А, разбира се, че един ОИД или основен инвестиционен документ не бива да съдържа реклама или а, препоръка, която се базира на нещо различно от това, което е характеристика на самата инвестиция. А също така трябва да има информация за разходите, които а, са свързани, а, защото в доста случаи инвеститорите на дребно не знаят кога, колко и как ще бъдат приложени или изискани някои разходи, които са кумулативни а, а, а, според броя на инвеститорите. Разбира се, и посредниците. А разбира се, онлайн също се извършват такива инвестиции на дребно и е добре, независимо дали комуникацията е от разстояние или не, а, дребният инвеститор да получава същата тази информация и ако поиска на хартиен носител да, да получи а, такъв информационен документ, той, той трябва да го получи. Разбира се, не трябва да се забравя един друг важен факт, че а, производителите, т.е. създателите на инвестиционните продукти понякога предоставят информация за периода, през който се били, е била най-висока резултатността на дадения инвестиционен продукт а, което е подвеждаща информация, а, ако няма, разбира се, а, показано историческото развитие именно на този фактор за инвестиционния продукт. Трябва да е много ясно от страна на дребния инвеститор – какви са рисковете. Това обаче трябва да включва не само рисковете за предприятието, от което са тези ценни книжа, но то е и от създателя на инвестиционния продукт, който също може да бъде източник на такива рискове. И накрая искам да спомена, а, че а, альтернативните методи за разрешаване на спорове а, и другите варианти са нещо, което ни обсъждаме доста време вече и за това сме в крайния етап на процедурата по предоставяне на такива а, досъдебни или извънсъдебни а, методи а, за уреждане на спорове. И така, да не забравяме, че целта е да бъде запазено, да бъде дори увели, а, засилено правото на потребителя или на инвеститора на дребно на достъп до правосъдие, на достъп до съдебни процедури. Но това не означава, че трябва да намалее отговорността на всички участници в веригата. Благодаря. Господин председател, за съжаление, аз не можах да присъствам вчера на заседанието на докладчиците в Сянка, но виждам, но разгледах много подробно и внимателно предложеното от господин Панцери – и аз му благодаря много за това, което е направил. Томас Хенъл? Да, благодаря, господин председател. Колеги, нека да го кажа ясно. Предложението на комисията за повече прозрачност в тази сфера, разбира се, че е нещо, което ние подкрепяме. В някои случаи обаче ми се струва, че комисията не отива достатъчно далеч. Особено по отношение на документа, който а, от, а, се а, съпътства от пакетната инвестиция. Например, отговорността, а, това как могат да бъдат поети а, тези отговорности и как може да се обжалва дадено решение, а, това всичко има нужда от малко по-добро разработване. Господин Панцери говори за обхвата на директивата и полето на приложение на директивата и това, че то не е достатъчно а защото, както споменава а, комисията, комисионните на посредника също добавени към общите разходи за инвестицията, за да е наясно дребният инвеститор за това. И така, очевидно е, че всички тези а, допълнителни разходи, като например цесии и комисионни, трябва да бъдат а, показани, т.е. да бъдат упоменати като допълнение към разхода. Нещо друго. А, знаем, че всеки лекарствен продукт се придружава от един стандартизиран документ за това как трябва да се прилага в лечението и а, в, в какви дози и така нататък. И това улеснява много пациента, но при нас тук също трябва да се настоява да бъде създаден такъв стандартизиран документ за всяка една такава инвестиция. Също както става с а, меди медицинските продукти, с лекарствените продукти. Защото представете си, че аптекара а, има правото а, от закона да реши дали да добави тази информационна листовка към котията с вашето лекарство или не. Нещо подобно се получава и при инвестиционните посредници. Има също така и риск за добавяне на елементи на реклама в инвестиционните продукти. А освен това знаем, че инвестиционните посредници не са а, известни най-много с това, че са готови да реагират и правилно да прилагат, да а, спазват всички свои задължения. Отговорността трябва да бъде такава, спрямо инвестиционния продукт от страна на инвестиционния посредник, каквато е отговорността на аптекара и на лекаря по отношение на пациента и лекарствения продукт, който той потребява. Ето защо трябва за инвестиционните продукти да се прилагат същите строги правила основната, важната информация трябва да бъде налична, разбира се, но дре, инвеститора на дребно има нужда от подробности, за да вземе информирано решение. И последно, а, тежестта на доказването в а, случаи на от, уточняване на отговорността а, трябва да пада върху инвестиционният посредник, който не е предоставил надежна или точна или вярна информация на евентуалния инвеститор на дребно. Тук има поредица от компромисни предложения, които ние подкрепяме. Докладчикът е свършил отлична работа, за което аз съм му много благодарен. И се надявам, че ще можем в разумни граници да постигнем разбирателство и да се споразумеем. Да, благодаря. Това беше от страна на докладчиците във всяка. Някой друг иска ли да вземе думата? А, добре, тогава ще дам думата за последни заключителни думи. Аз съм господин Линдъл от комисията и искам да благодаря за всички коментари и за подхода, който се прилага към нашия документ от членовете на комисията в момента тук. Когато говорим за ОИД, знаем, че това е документ, който трябва да бъде конкретен, с опростен език, много на време издаден или предоставен на съответните потенциални клиенти. Това е нещо много важно. Разбира се, това не означава, че не трябва да се поддържа баланса и за количеството информация, която се предоставя и упростяването. Също така е много важно а, директивата, а за, а, както се нарича ПРИПС, да бъдат а, да бъде в съответствие, взета предвид по-точно, заедно с останалите директиви за финансовите и инвестиционни продукти а, при а, дискусиите тук по този документ. Разрешаване на спорове. Трябва, разбира се, да не забравяме, че трябва да се следят много внимателно подробностите във всички тези директиви, защото е важно да имаме а, постоянство, яснота и последователност във всички тези законодателни актове, които регулират сферата на финансите. Съвсем Наясно сме за това, което се случи в миналото, което се случва сега и се опитваме а, да предвидим това, което може да се случи евентуално в бъдеще и за това изготвяме този документ а, и подобни на него. Да, идеята за светофара. А, това е една добра и интересна идея, но въпросът е че трябва да мислим в съответствие с мащаба повече, отколкото по системата на светофара. Благодаря ви много. Благодаря, казва председателя. Господин Панцер, имате ли нещо да добавите? Така, ние следим а, графика, за да а, видим какво ще стане с по-нататъчното развитие на дискусията. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Няколко коментара от моя страна. Първо, по отношение на приложното поле. В проведения разговор стана ясно, че депутатите искат да се разшири приложното поле. Важно е парламента да се опита да включи тази концепция от самото начало. Защото тя дава гаранция за прозрачност за потребителите. Когато има съпоставими продукти, потребителите правят най-добър избор. Така че ние трябва да намерим решение, както и по отношение на дължината на тези основни информационни документи и начина по който информацията се предоставя. Трябва да намерим баланса между точната и подробна информация в документа. По отношение на альтернативното разрешаване на спорове. Трябва да има последователност по отношение на този документ и директивата. Нашата задача е да уточним отговорностите на държавите членки. Те трябва да гарантират, че потребителя ще бъде надлежно осведомен, че има възможности за правна защита, ето защо альтернативното разрешаване на спорове е изключително важно. И в заключение, по отношение на отговорността. Обективно казано, не смятам, че примера за лекарствата беше правилен. Лекаря пише рецепта, фармацевта дава на клиента предписания продукт, Тук обаче искаме да подчертаем, че посредника също би трябвало да поема отговорност за съответната транзакция. Благодаря. Както вече казах, имаме сближаване на позициите и ще работим за общата цел. Благодаря. Благодаря, казва председателя, на всички вас за положените усилия. Ще видим дали ще отложим гласуването. Докладчика ще ми каже по-късно. Струва ми се, че сте готови а, с а, възможността да се гласува. Би било добре водещата комисия да види нашите предложения своевременно. може да се опитате да убедите комисията да приеме нашата теза, независимо какви са ни правата по силата на член 50 или не. Благодаря на всички. Преминаваме към втория елемент от пакета, нашия принос към комисията ЕКОН, преработен текст на директивата за застрахователното посредничество – Госпожа Стайлер е докладчик, господин Карас е докладчик в сянка от името на НП. Някой иска ли да го замести? А той ще дойде, така ли? Той ще дойде в 11 часа. Добре, ще го чакаме с натърпение. Кой ще се изкаже от името на Алде? Господин Хаци Маркакис. Безценната вездесъща госпожа Рюле ще коментира от името на зелените. Аз имам изменения от името на ЕКР. Всъщност, Катрин, работиш с отбрани експерти. Кой е тук от комисията? Господин Ван Хулер ли е тук? Моля да се представите, за да знам кой сте вие. Казвам се Стивън Райан и замествам новия заместник началник в отдел за страховане. Благодаря, не бях сигурен. Катрин Сталя, заповядайте. Благодаря, господин председател. Радвам се, че има представител на комисията. Проведохме първа среща на докладчиците в Сянка вчера. Искам да благодаря на докладчиците в Сянг за проявения интерес. За измененията имаме 182 изменения общо. Същата вчера беше полезна. Има споразумения по някои въпроси, но по основните въпроси за възнаграждението, за прозрачността, за кръстосаните продажби, тук има ясни разлики в мненията. След разговорите вчера останах с впечатлението, че може да се постигне компромис, може да има сближаване на позициите и това ще бъде от полза за потребителите. Ако постигнем компромис и поставим на първо място интересите на потребителите, това ще отправи ясно послание към комисията ЕКОН и би могло да окаже въздействие върху доклада. Казвам би могло. Както знаете, застрахователните продукти е, са важни за потребителите и доклада на ЕКОН се опитва да върне текста без кой знае какви подобрения. Аз мисля, че би трябвало да има обаче категоричен текст на преработката. В отговор на това, което казахме по-рано и в отговор на предложението на председателя, а именно да се вземе решение, но и да си дадем време, за да се обмислят компромисите, мисля, че трябва да имаме единна позиция. Гласуването трябваше да бъде на 4 март, а ние имаме заседание на 20 март, ако, ако не бъркам. Така че в този период би трябвало по някакъв начин да предвидим леко отлагане на гласуването, но трябва да има категоричен изход от това гласуване. На 27 май ще се вземе решението в ЕКОН, вероятно. Аз ще присъствам на заседанията на ЕКОН и ще се опитам да направя така, че да имаме малко по-стабилна позиция там. Значи, графика на работа през май създава известни проблеми би трябвало да променим съответно нашия график на работа. Вчера на заседанието на координаторите говорихме по график. Искам да благодаря на Глика от секретарията за това, че ни даде насоки в тази връзка. Имаме изменения, има разминаване по отношение на прозрачността, възнаграждението и кръстосаните продажби. Трябва да разгледаме и конфликта на интереси. Вчера обаче се изпълних с надежди, че бихме могли да стигнем до обща позиция. Това ще е от полза за нашата комисия. Би трябвало да си дадем малко повече време, за да създадем компромисни текстове. В крайна сметка може да не стигнем до компромис, но би трябвало да получим малко повече време, за да се помъчим да постигнем такива компромиси. Това го казвам най-вече във връзка с разискванията в комисията ЕКОН, които в момента не отчитат интересите на потребителите. Благодаря, благодаря на колегите за подкрепата изказана вчера. Добре. Графика на работа ще бъде разгледан с оглед и на другите ни ангажименти. Ще обсъдим въпроса с вас. Оставам с впечатлението, че вие като че ли подкрепят е, стратегията на господин Панцери по отношение на, на срещите. Е, от своя страна господин Панцери е внесъл доста компромиси, има разлика. Госпожа Стайлер. Е, мисля, че в ЕКОМ още не е имало заседание на координаторите, така че ние ги изпреварваме. Председателя. Ще трябва да обсъдим този въпрос на заседанието на координаторите и да разгледаме различните предложения. Ще видим и какъв е графика ни за работа по другите досията. Но оставам с впечатлението, отказаното и от двама ви, че е по-добре да има малко повече време, за да укрепим позицията си пред комисията ЕКОН. Господин Карас не е тук. Някой от другите докладчици в сянка иска ли да каже нещо? Господин Какис. Благодаря господин председател. Както каза госпожа Стайлер, сътрудничеството е отлично, в приятелски дух. Целта на директивата трябва да бъде подобряването на прозрачността на застрахователните продукти. Оле Шмидт е внесъл някои изменения. Аз бих искал да ги препоръчам и да ги представя на вашето внимание, те би трябвало да бъдат включени в компромисните текстове. Има изменение на член 2, например. Искаме да има равнопоставени условия за всички посредници по отношение на конкуренцията. Те трябва да бъдат подложени и да отговарят на едни и същи стандарти държавите членки трябва да гарантират този елемент, когато транспонират директивата. Има две изменения, внесени във връзка с свободата на установяване и свободното придвижване на застрахователните посредници. Тази тема още не е разгледана. Това са изменения на член 3 и 6, където говорим за свободата на установяване има едно изменение относно консултантските услуги. Всъщност тази тема я познаваме от банкирането. Всеки, който се опитва да получи някакъв кредит, разговаря с представители на банката, само че това се прави по различен начин в различните държави членки. Например, дали трябва да се положи подпис за това, че разбирате какво ви е казано от консултанта. Тук има различни подходи. Една от идеите е да има един готов документ, за всеки клиент на съответния консултант. Стандартен документ. Аз смятам, че би трябвало да има стандартен формат на всички езици. Там ще се дава основната информация за застрахователните продукти. И накрая по отношение на хармонизацията, тя ни допада, но следва да дадем възможност на държавите членки да запазят своите специфични черти и ето защо внесохме някои изменения към параграф 19 и изменение 2. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Не. Ами, значи ще дам думата тогава на господин Райан. Ако дойде господин Карас, ще му дам думата, иначе ще трябва да направим кратка почивка преди да започнем. Господин Райан има думата. Благодаря. Аз ще направя някои по-общи бележки, преди да премина към по-конкретните въпроси, свързани с приоритетите на Европейската комисия. Очевидно е, че това предложение е ориентирано към потребителите и трябва да се разглежда в контекста на пакета предложение ПРИПС, които обсъдихме току-що, и МИФИД. Паралела с МИФИД е особено важен – тъй като в МИФИД се съдържат правилата за продажби за незастрахователни припс, докато това предложение съдържа условията за застрахователните припс. Ако не се прилагат правилно, може да се стигне до изкривяване на конкуренцията. Затова разглеждането на тези два аспекта в паралел е особено важно. Относно обхвата, считаме, че той е достатъчен, за да гарантира достатъчна защита на потребителите. Отчитаме въпроса също за тежестта за малките и средни предприятия, за брокерите, така че искаме да се намери нужния баланс между защитата на потребителите и тежестта, която се налага върху малките и средни предприятия. Сега по някои по-конкретни въпроси. Кои са основните приоритети на Европейската комисия в това отношение? Относно обхватът, бихме искали този обхват да остане достатъчно широк, включително някои от тези области, където са констатирани злоупотреби или грешки в продажбите. В пътническите агенции, например, също и унези, които се занимават с коригиране на загубите. Тези области са идентифицирани и са част от обхвата, именно за това става дума в това предложение. Основната цел е да се улесни и насърчи трансграничното предоставяне на услуги, но това трябва да се базира на взаимното признаване – а това изисква стабилна дефиниция за минимално изискване за квалификация. Можем да обсъждаме този е, въпрос, е, но е наложително този е, елемент да фигурира. Има също изисквания за непрекъснато обучение. Считаме, че в делегирани актове трябва да се дефинират много от елементите. Зная, че не всички споделят мнението на комисията в това отношение. Можем да обсъдим въпроса, но детайлите са важни, например, относно професионалната квалификация. И ако решим тези въпроси да залегнат в текста на директивата. Това ще изисква много подробни дискусии в законодателния процес, докато делегираните актове са по-добрият вариант за постигане на целта. Паралелът с МифИТ е важен, както вече подчертах, въпроса за а, кръстосаните продажби, за обвързването на продажбите, в МИФИД се е, съдържат някои разпоредби в това отношение, които могат да ни намерят да намерим разрешение на въпроса за кръстосаните продажби. Не искам да навлизам в повече детайли на този етап, тъй като не се намираме на нужния етап от е, процедурата, но се надявам, че тези първоначални бележки допринасят а, е, а, за дебата. Продължаваме да очакваме господин Карас. Той скоро ли ще бъде тук? Всъщност не можем да структурираме заседанието ни а, върху това, доколко а, могат да присъстват или не доставчиците в а, сянка. Бихме могли да започнем последствие и въпросът, който се отнася до доклада на господин Ашли, госпожа Штилер. Много важно е да се подчертае важността на, на това предложение, особено паралела с МИФИД. И е добре, че представителят на Европейската комисия подчерта този факт. Освен това, беше подчертано, че трябва да бъдат включени пътническите агенции. Всъщност, ние заличихме пътническите агенции от предложението, защото се подкопава целта, която е заложена. Имаме също несъгласие по въпроса за делегираните актове, но що се отнася до обучението, до улесняването на трансграничните услуги, тук имаме съгласие. И в заключение, ние имаме малко повече време за постигането на компромиси и да отдадем приоритет на интересите на потребителите. Считам, че това ще отправи силен сигнал към Комисията по економическите въпроси. Доколкото знам, те ще разглеждат въпроса на 27 май, така че е добре ние да имаме обща позиция. Разбира се, графикът е в ръцете на координаторите и, и на това какво е възможно за комисията, но искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще излезем с силни компромисни предложения, които укрепват интерес, е, спазва запазването на интересите на потребителите в областта на застрахователното посредничество. Председателят, да, ние ще ви запознаем с графика в последствие, тъй като ни предстои доста натоварена програма и всичко ще зависи кога ще сте готови с компромисите и кога ще се премине към гласуване. Благодаря ви много за свършената работа. Сега Предлагам кратка кафе пауза, но ви моля да бъдете в залата точно в 11.10, за да се вземем с въпроса за хазарта по интернет. Така че много ви моля да бъдете точни. Искам да разочаровам господин Карас, но искам да кажа на политическите групи, че имате докладчици в сянка нарочно, за да могат да, да бъдат представени вашите виждания. И ако не може да накарате докладчикът и в сянка да присъстват, тогава по-добре да посочите други лица. Защото не се отправя добър сигнал към обществеността, след като отсъстват ключови представители на политически групи, които са докладчици в сянка. Благодаря ви. Съжалявам, че се държа малко като строк учител тази сутрин, но искам да ви помоля да бъдете отново в залата точно в 11.10, когато ще започне обсъждането на доклада на господин Фокс.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 Uh, uh, и така, дами и господа, благодаря, че се върнахте отново в залата и точно на време. И така, нека да започнем с поредната точка е, за хазартните игри по интернет на вътрешния пазар. Предполагам, че а, в интернет са влезли доста хора, за да чуят нашите дебати именно по тази тема хазартните игри по интернет, но и в нашия бюлетин има а, интернет адрес, а не, извинете, поправя се председателя, а, имейл адрес има. За мен е удоволствие да обява началото на дискусията по хазартните игри, като това е една собствена инициатива хазартните игри са нещо, с което се занимава нашата комисия в продължение на вече няколко години. А, нашият предишен докладчик също е тук. А, госпожа Питикайнен също участваше а, много близо в а, работата, така че имаме доста експерти а, в сферата тук сред нас. За мен е удоволствие Ашли Фокс да вземе думата сега, за да ни представи своите идеи накратко. След това госпожа Питекайнен, господин Кройцман, госпожа Рула и и разбира се, не виждам всички докладчици в сянка, но и всеки друг, който би желал да вземе думата. Господин Хари Чиминг ще представлява комисията. Ако не греша, разбира се, казва председателя. И така, без повече да се бавя, да откривам дискусията. И трябва да приключим в 12 а, тъй като имаме и други задачи, за това искам да ви приканя още веднъж, да бъдете кратки а, и точно по темата, по този наистина важен доклад. И така господин Фокс. Да, благодаря, господин председател. Първо бих искал да кажа, че за мен е чест, че бях избран за докладчик по тази тема, защото тя е важна не само за а, избирателния район, който представлявам, но и за целият вътрешен пазар на Европейския съюз. Работих е, работата с докладчицата в Сянка е нещо изключително важно и ще допринесе със сигурност за доброто качество на доклада. Доброто ниво на сътрудничество между отделните политически групи е нещо, което е гаранция за доброто качество на нашата обща работа. Разбира се, хазартните игри като тема ангажират много и различни а, групи а, и лобита. Какво е важното. Важното е да има поне някаква степен на хармонизация в вътрешния пазар. Аз обаче смятам, че трябва да се уважават позициите както на Европейския парламент, така и на съвета и за това а бих също приканил да се а, уважава и принципа на субсидиарността. И бих искал да започна с благодарности към комисията за добрите предложения, които те са направили, по които можем да работим. Първата сфера, в която трябва да действаме, е съответствие с европейското законодателство. Предполагам, че всички членове на Европейския парламент могат да преценят а, колко неприятен беше периода, през който комисията правеше малко или, или почти нищо но след публикуването на доклада на госпожа Кройцман, комисията започна да бъде по-активна, но ни очакваме още повече, за да могат да бъдат заздравени позициите на единния пазар и да се наложи спазването на неговите правила. Има поредица от въпроси, свързани с тази сфера. Например, общи технически стандарти, което ще повиши ефективността. Да дам един пример. Обща идентификация, е, идентификация на играчите, на участниците в хазартните игри по интернет. Рекламата също. Например, друг, е, друго нещо, да се определят да се определят граници или да се самоизключват играчите, това са неща, които са важни за целият а, вътрешен пазар. Разбира се, ние можем да подготвим а, кодекс на поведението, но а, това е важно да бъде спазвано. И ако не, тогава ще се подготвят и по-твърди законодателни актове. Ние също така трябва да сме сигурни, че ще бъде запазен интегритета на спорта в Европа, за да не се получи едно уреждане, предварително уреждане на мачове, за да бъдат спечелени едни или други суми на базата на хазартните игри. А това, което съм подготвил в момента е на английски, ще бъде а, преведено в процес на превеждане в момента. А, надявам се, че ще чуя вашите становища и вашите съвети и ако а, забележите, че съм изпуснал нещо много съществено, ще съм много доволен, ако ми го кажете, макар че това, нека да напомня, е само първия вариант ще се срещна с, с останалите докладчици в сянка, за да можем да постигнем колкото се може по-висока степен на единомислие за да подготвим един доклад, който ще даде ясна представа за становищата на всички в тази комисия. Благодаря. Благодаря, казва председателя, за много ясното а, и отчетливо изброяване на основните а, точки. А сега госпожа Питекайнен от името на докладчицата в Сенка. Благодаря на докладчика за много конструктивните уводни думи и желанието му за сътрудничество. Бих искала да започна, подчертавайки, че напълно осъзнаваме колко а, чувствителна е тази тема и колко разнообразни са подходите на отделните държави членки към него. А, от много рестриктивни до а, слаби а, или монополни позиции. Но ние все пак трябва да започнем от някъде. От моя лична гледна точка и от името на моята група искам да ви уверя, че ще се опитам да работя колкото се може по-прозрачно, по... А, е, а, в по-голямо сътрудничество и с възможно най-голяма степен на уважение към всички останали мнения, за да можем да стигнем колкото се може по-далеч в формулирането на едно общо становище. Съгласна съм, че предложеното от комисията е добре балансирано и наистина хазартните игри по интернет а, са присъщи за Европа, но в същото време те са глобални, световни по своя характер, по своя обхват. И така, от една страна имаме една дейност, която е присъща на Европа, но има своят а, глобален мащаб и в същото. А, и от друга страна имаме съвършенно а, различни подходи, избрани от държавите членки. Това, което искам да кажа е, че хазартните игри са много специфични по своя характер. Не могат да бъдат а, а, с, сравнявани с, с други продукти. А, не може да говорим, че това са продукти за свободното време или за доставяне на удоволствие, както са, да кажем, цигарите или пък алкохола. Не. Трябва да има правна рамка, защото това е част от нашия единен пазар. Макар, че е и специфич, по, специфичен по своя характер, хазартът трябва да бъде регулиран по специфичен начин. След това високо ниво на защита на потребителите, на малолетните и непълнолетните, това е също една много голяма цел за постигане от наша страна. Има обаче проблеми и принципи, които искам да, към които искам да привлека вашето внимание за дискусия. Има проблеми, свързани с прането на пари, престъпна дейност, пристрастеност и поредица от други проблематични черти. Тези черти са като че ли концентрирани в още по-висока степен а, в а, интернет. По сравнение с хазартните игри, физически извършвани на, об, в казината, да кажем. И така. Идентификационна система на участващите, на играчите в залаганията, но тя трябва да бъде желязна. Тя е, трябва да бъде с вис... възможно най-висока степен на защита. Банкови сметки, кредитни карти. А, това са различни а, средства за плащане, обаче ние трябва да можем да идентифицираме източника на средствата, начина на плащане и происхода на средствата, за да не подпомагаме по някакъв начин прането на, паре, па, на пари. Освен това, трябва да сме сигурни, че не се избягва а, плащането на данъчни задължения. Трябва да се, пост, да се даде възможност за поставяне на а, собствени граници в хазартните игри от гледна точка на отделния индивидуалният играч. Това не е лесно, но трябва да бъде подпомогнато. Има системи в европейски в европейски мащаб, където има определен брой а, дни, в които, трябва, в които може да се участва в хазартни игри или пък а, има а, някакви а, пределни суми, с които може да се играе, но в крайна сметка, ако а, има такива ограничения за някои сайтове, то играча може да се прехвърли на друг сайт и да играе там. А, ето защо трябва да се усъвършенства системата за взаимно информиране. Ето защо това трябва да бъде и правно обвързващ текст. И трябва да бъдат разработени насоки в тази сфера следващото важно нещо в дългосрочен план, за да станат нещата а, правно обвързващи. Ние трябва да изискваме от организаторите на такива игри в европейския пазар, а да бъдат регистрирани в Европа или да са лицензирани в Европа. Дори да нямаме национални а, механизми за санкции, а, то трябва да ги на, направим задължителни а за лица, организатори и играчи, които са из, а, извън Европейският съюз или извън пазара на Европейския съюз. Разбира се, както и докладчикът вече каза, трябва да се интензифицира по-добри сътрудничеството между държавите членки в тази насока. Благодаря, казва председателя, госпожа Шандемоза. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Фокс, за презентацията. Интересно е наистина отново да дискутираме хазарта като явление. Това идва да покаже, че ние напредваме в дискусиите и че те са необходими. Ето защо искам да кажа, че от името на социалистите и демократите е, е, оценявам е, съобщението на комисията като добро защото се засягат важни и болезнени теми, като например уреждането, предварителното уреждане на мачове за целите на хазарта а, и други. Комисията приема, че е необходимо в тази сфера да се предприеме подход, който да е постепенен, стъпка по стъпка да се осъществява, а не а, внезапно и а, а, бързо. Също така, принципа на субсидиарността е посочен. Но ми се струва, че трябва малко още да се предвижим напред по отношение защитата на потребителите. Ние трябва да ги защитим. Ние трябва да защитим децата. Не знам дали сме го направили в достатъчна степен. днес обаче по време на дискусиите и по-нататък ние трябва да помислим как можем да усъвършенстваме разпоредбите, разпоредбите касаещи защитата на потребителите. В момента аз не смятам, че а, е време за регламент по отношение на хазартните игри по интернет в Европа, но е добре а, да се създаде една експертна а, група, в която и ние да а, участваме, комисията също така да бъде подпомогната, за да можем да защитим по-добре потребителите. Но също така смятам за важно да спомена, че е трудно да не се съгласа, когато господин Фокс казва, че трябва да се създаде а, средата, в която да бъдат спазвани европейските закони. Никой няма нищо против това, разбира се. Но, нещо много важно. Трябва да приемем, че хазарта не е нормална економическа дейност. Тя е със специфичен характер. Това, което мож... трябва да кажем е, че сектора а, е регулиран и трябва просто да бъде ам, специализиран в известна степен, за да обхване и тази економическа дейност с специфичен характер, какъвто е хазарта. И едва тогава вече да помислим как точно да а, разработим формулировките, за да може и, и а, съда да има своето отношение и своето основание и така нататък. Няколко държави, нови държави членки отвориха своите а, пазари и трябва да признаем, че а, има нужда от време. Време, през което нещата да се усъвършенстват. А, и това се осъзнава от доста държави а, членки. Затова аз предпочитам подхода, а, постепенния подход. В Дания а, ние имаме законодателство по отношение на хазарта и залаганията. А, не, обаче не всички а, харесват този, това законодателство по отношение на хазарта в Дания, защото а, при нас е някакси твърде открито. Просто трябва да има човек лиценз от Дания, за да може да, издадено Дания, за да може да а, организира игри по интернет или нещо подобно. И а, сега дори един филм не може да гледа човек по телевизията, без да бъде прекъснат, а, за да види реклама за поредните хазартни игри или залагания. А ето това е нещо, с което ще трябва а, да се справим. А, ще трябва да помислим, а, защото общият пазар не значи разкрит пазар, т.е. да може всичко да влиза вътре. А, да, не може а, да се каже, разбира се, че а, ще е цензура. Не, просто а, трябва не, да направим така, че не през цялото време да гледаме на нещо за покер, нещо за поредната хазартна а, игра по телевизия и от всякъде. Но това а, и за напред дискусии а, предстоят. Аз ги очаквам с нетърпение. Ще спра сега тук и съм сигурна, че ще свършим добра работа. Благодаря think, um... Благодаря. Вече е ясно и аз го подчертах в началото, че тук сме се събрали експерти с голям опит и трябва да концентрираме на едно място този опит, за да постигнем нещо конкретно. Забравих да кажа, че тук е Юрген Кройцман, който изготви втория доклад след този на госпожа Шалде Мозе. Юрген, какво смятате вие? Благодаря. Първо ще кажа на английски няколко думи за колегата де Мозе. Всички казват, че има принцип на субсидиарност. Това е така. Но решението не може да се вземе само в а, националната държава. За да се защитят уязвимите хора, трябва да има решение за цяла Европа. Това е ясно. За да се защитят и малолетните, например. Казахте за различните системи на лицензиране. В Дания тази система е доста либерална. В Германия в някои райони имаме, например, ограничаване само до 20 оператора. Независимо дали става въпрос за регламент или за някакъв друг вид нормативен акт, трябва да преминем към общо европейско решение, защото иначе няма да постигнем нищо реално. Много е интересно, че Европейския съд постанови, че колкото повече компании получават лиценз, толкова по-голяма е защита на потребителите. Това се споменава в последното решение на съда. И това е ясно, защото ако оперираме на черен пазар, няма как да се защитят потребителите. А когато има система на лицензите, ясно се оказва как се получава лиценз. Това е ясно за всички. Сега минавам на немски, защото съм си подготвил речта на немски. С тази инициатива комисията следва един призив, който беше отправен от наша страна, госпожа Шалдемозе, Мозе, работеше по този въпрос аз самия. Имаше известно положително развитие, но комисията не проявява достатъчно голяма доза амбиции. Трябва да имаме цялостна рамка за единния пазар с цел да се избира от престъпленията, да се защитят потребителите и да се запази честността в спорта. В цифров пазар без граници държавите членки не могат да се справят сами. Комисията направи точен анализ на проблема, но не дава решение на проблема. Например, няма законови мерки срещу онлайн хазарта. и някои практики в него по-скоро. Комисията говори за незадължителни мерки и след две години ще решава дали трябва да има допълнително законодателство. Надявам се, че комисията ще направи допълнителната крачка. Би трябвало да се гарантира, че държавите членки ще приложат европейското законодателство. Коми запази ролята на държавите членки, тя все пак е пазител на договорите. Ако държавите членки не дават необходимата информация, тази, за която са задължени да предоставят, трябва да има процедури по нарушение. Още нещо сътрудничеството между администрациите. В текста справо се подчертава, че сътрудничеството между административните единици следва да е на широка основа. Това е област, в която може да има подобрение. На трето място защита на потребителите, най-вече малолетните и онези, които са пристрастени. Поздравявам комисията, прикавам я да намери балансирани условия. Не би трябвало да се залита в крайности. не може да се оставят нещата на самотек и да няма никаква регулация. Най-добре е да има законен хазарт. Така се защитават хората най-добре. По отношение на прането на пари, парламента иска да има по-засилено сътрудничество между полицейските органи и националните органи е, в областта на правосъдието. Трябва да има национални фокусни точки в тази сфера. Без задължителни мерки се съмнявам, че нещо подобно може да се постигне. Измамите и прането на пари са неразделна част от правосъдието и вътрешните работи и на колегите от ПВР трябва да се позволи да си свършат работата. Трябва да има законодателство и то ефективно спрямо изпирането на пари и измамите. Още нещо, пети приоритет – уреждането на мачове, трябва да се запази честността в спорта. Виждате, че проблема е голям. Органите в областта на спорта и органите в областта на хазарта, както и полицията, трябва да си сътрудничат. Мисля, че имаме един добър текст, той е добра отправна точка. Искам да видя конкретните предложения на господин Фокс. В миналото, когато работехме в областта на хазарта, имахме разбирателство и ако сега стигнем до такова разбирателство, до консенсус, комисията вероятно ще трябва да прояви малко по-голяма доза амбиция. Трябва да окоръжим комисията да предприеме действия. Естествено, че имаме принципа на субсидиарността. В началото може и да имаме доброволни начала, но след това ще трябва да преминем към регулация. Благодаря. Последните двама докладчици в сянка, госпожа Рули и господин Бургесио, който е докладчик в сянка от името на Европа на свобода и демокрацията. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, а не само на него, тъй като още нямаме конкретни предложения в писмена форма. Имаше добри инициативи в миналото, да се надяваме, че господин Фокс ще продължи тази тенденция. Ставаме свидетели на конфликт на интереси между субсидиарността от една страна и защита на потребителите. Държавите членки не са гарантирали защита на потребителите в пълна степен. Те не са се избавили от сивите елементи в този отрасъл и трябва да има европейски действия поне в някои области. Очевидно е, че има конфликт на интереси. Отварянето на пазара е само една страна на монетата. Трябва да се справим с престъпните дейности в тази област, да се справим с пристрастяването, с некоректното рекламиране, за което говори госпожа Шалдемозе, госпожа Пиетикания също имаше валидни аргументи. Само ако се установи точното равновесие и осъзнаем какви са тези конфликти на интереси, ще постигнем напредък. Лицензирането е важен елемент, но то следва да се обвързва с стратегиите за справяне с черните овци. Без лицензи, черните овци просто няма как да изчезнат. Благодаря. Благодаря, господин Бургезио. Благодаря, господин председател. Обсъждането на тези документи следва да отчита като цяло явлението хазартни игри по интернет, което е по-различно от традиционният хазарт, който се осъществяваше в контролирани среди, в казина, хазартни къщи. В Франция, например, органа, който отговаря за хазарта, има добър опит, но има и незаконна страна на въпроса, нещо, което е свързано с престъпна дейност и това е нещо съвършено различно нещата напълно се промениха с навлизането на хазартните игри по интернет, защото сега може да има незаконни хазартни игри в световен мащаб и това е силно обезпокоително, дори драматично бих казал. Органът, който отговаря за хазарта в Италия, има значителен дял от световният пазар, но италианските власти получават много малко като приходи в хазната, едва 0,6%. Положението в Италия показва, че 2012, през 2012 година са резилени печалби в този сектор в размер на 15,4 милиарда. Т.е. те печелят доста добри печалби се реализира този сектор, дори във време на криза. Над 300 вебсайта са регистрирани в Сан Марино, Марино в Австрия, в други държави, които се считат за данъчни обежища. И ние не знаем кой стои зад всичко това. Фамилията Корало, за нея често се отговори в медиите, тя има връзки с лотарията. Лотарията в Италия също е доста значимо явление ние трябва да защитаваме потребителите, да защитаваме потребителите от самите тях. За целта е необходимо да има европейско законодателство, което да ги защитава от измамниците в глобалният пазар на хазартни игри по интернет. Понякога не е ясно кои извършват тези престъпни а, деяния. Кой стои за всичко това? Това са хора, които използват пари с съмнителен происход, например от търговия с наркотици, камората, мафията също са замесени, както и дрангата в Италия. Всичко това е заплаха за лицата, които се занимават с хазартни игри, как също да се защитят малолетните. В Италия има предплатени карти, които позволяват участие в хазартни игри по интернет. И никой не знае обаче дали играчът е малолетно лице или не. Не бива да се допуска а, това, ако искаме да защитим обществения интерес. И в заключение нещо още по-обезпокоително в Италия. Не знае дали това е чисто италианско явление или не. А, става дума за това, че а, важни банкови групи са акционери в а, отрасъла за хазартни игри по интернет. Често се говори в медиите за подобни групировки в Италия, които се счита, че са замесени в пране на пари. Също една друга банкова група, Сан Пауло, която е съществена и контролира, доста съществен дял от пазара, също е замесена в подобни дейности. За съжаление, Банковата дейност в тези организации няма разделение между древното банкиране и останалите операции, с които се занимава с банката. И всичко това е в устърп на честните дънакоплаци. Председателят, благодаря. Разбира се, ние не разглеждаме въпроса за прането на пари или пък за регулирането на банките. Тук разполагаме само с още 15 минути по тази тема. Има четирима души, които искат да вземат думата и представител на Европейската комисия. Искам да разбера какво е вашето желание. Комисията ще има и друга възможност да говори по въпроса. Затова на този етап може би да се фокусираме върху изказванията на евродепутатите. Ако комисията е съгласна да се окаже от правото си на изказване на този момент. Искам да дам думата на госпожа Вайлер, Велнер, Сеналова и останалите да говорят максимално в рамките на две минути, за да можем да имаме поне две минути за обобщение на края. На по-късен етап ще имате възможност да направите по-детайлни изказвания. И така, нека да започнем с госпожа Райлер. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратка. Аз се слушах останалите изказали се по въпроса. И съм напълно съгласна с тях. Аз съм доста изненадена, че съм напълно съгласна изказаното от господин Кройцман. Това означава, че трябва да отстояваме това, което казваме тук, когато се върнем в нашите държави. В е, федералните е, държави е, се счита, че ние се намесваме в техните отговорности. За това въпросът, който се поставя, защо Европа се намесва в този случай – доклада на госпожа Шалдемозе, господин Кройцман доведоха до някои промени. Големият, най-големият скандал в уреждането на резултати от мачове в цял свят, не само в, в е, Европа, ни накара да предприемем действия. И бих е, искал да помоля господин Фокс е, да включи това в е, своя доклад, защото това означава, че се мамят любителите на спорта в цял свят. Ние чухме какво каза колегата от Италия, какво е неговото желание. Той иска онези фирми, които са за всичко това, които участват по някакъв начин, да се наложи по отношение на тях по-голяма прозрачност съгласно изискванията на директивата за борба с прането на пари. Господин Фелнер, който има доста богат опит. Благодаря. Съгласен съм с казаното от госпожа Шалдемоза, че се придвижваме напред, макар и бавно. Вече 9 години отминаха и оставам с усещането, че все още не сме начало. Държавите членки също бавно се адаптират. Но мисля, че настъпил момент да се предприеме още една стъпка напред и вече беше спомената забранената дума законодателство. Но преди да премина към това, искам да кажа, че монополите са окей, okay, е, но стига да бъдат защитени потребителите, а не а, е, корумпирани правителства. И комисията в това отношение трябва да предприеме действия. Относно лицензиите, считам, че Европейската комисия трябваше да направи и да напише повече, за да се сложи а, край на бюрокрацията при издаването на лицензии в държавите членки. Ние имаме общи цели, но различни подходи за постигането им. Ако се предприема стъпки от, за а, които са протекционистки мерки, тогава комисията трябва да предприеме мерки. Това се очаква от нея има доста на, нарушения. Относно защитата на потребителите, тук е, читам, че погледнато назад беше странно, че хазартните игри бяха изключени от директивата за защита на потребителите. Има добри примери къде може да стане това, но Ако искам, могат да бъдат изключени от всички дейности, свързани с, с хазарта. Надявам се, че държавите членки ще предприемат нужните мерки. Председателят, благодаря, благодаря, че сте тук. Благодаря за компромиса, който направихте по отношение на монополите. Госпожа Сенавова. Благодаря, господин председател. Аз също накратко ще се изкажа. Аз съм докладчик в Сянка по доклада, изготвен от Комисията по културата, сега Комисията ИМКО. Искам да наблегна въпроса за защитата на потребителите. Читам, че е важно да подчертаем, че залаганията по интернет са сериозен риск, тъй като създават зависимост този тип залагания са по-достъпни, отколкото традиционните хазартни игри. Не е необходимо да се преодоляват особени пречки, много по-лесно е. Искам да благодаря на Европейската комисия за нейното съобщение. Читам, че това съобщение е от високо качество. Аз се солидаризирам с много от нещата, които бяха представени от докладчика. Що се отнася до Комисията по културата, ние вече проведохме разисквания по тази тема. Много се говори за отговорната реклама. Поставихме акцент върху закрила на уязвимите групи, а именно на малолетните лица и на децата. Според нас трябва да се премине към налагане на забрана на залагания от малолетни лица. И третият проблем а, а, са свързани с футболните матчове, с а, предварително уредени а, резултати, тъй като това поставя под въпрос честността в спорта. Доста колеги се спряха на тази тема. Надявам се, че ще стигнем до едно общо становище. Благодаря. Благодаря, госпожа Перес. Благодаря, господин председател. Ние проведохме много дълъг е, дебат по въпроса, но въпреки това бих искала да кажа нещо, а именно, че трябва да предприемем действия сега, за да не се допуснат е, по-големи проблеми в бъдеще. Създаването на мрежи с е, скрити интереси, както беше подчертано за случая в Италия. Нуждаем се от прозрачност, необходимо е да има лицензиране и особено трябва да има солидарност. Хазартните игри трябва да допринасят нещо за обществото. Трябва да се настоява също за честност, за прилагане на принципа на предпазливост. Има организации на оператори, заинтересовани страни, има регулатори на хазартните игри по интернет, но господин Фокс не спомена организаторите на потребителите на хазартни услуги. Те трябва да бъдат включени, за да се избегнат по-големите проблеми. трябва да се изисква участващите в хазартни игри да се идентифицират чрез някакъв личен документ. Благодаря ви. Благодаря за различните мнения, които бяха изразени от името на представители на различните държави членки. И бих искал да дам думата на господина Ашли Фокс за заключителни думи. Аз с удоволствие слушах това, което беше е, казано. Ще работим съвместно, за да се изготви един доклад, който се надяваме да получи общо одобрение. Няма да мога да се спра на всички поставени въпроси, но искам да се спра накратко на въпроса за уреждането на резултати от а, е, а, матчове. А, не бива да се допуска режима онлайн да допринася за всичко това. Ако можем да говорим за някакво предимство от хазартните игри по интернет, това е, че те оставят някаква следа. И понякога не се използва този канал, именно по тази причина, че властите могат да проследят движението. Това е, е проблем, е, с който трябва, разбира се, да се заемем. Най-важното е да се защитят е, потребителите, както и да се подобри предлагането за потребителите. Да, хазарта трябва да се регулира, но не трябва да морализираме и да казваме, че това е непременно и лошо. Много хора се забавляват по този начин. Политиците могат да кажат, че не са съгласни или не са доволни от това, но положението стои така. Председателят. Вие в скоро време ще ни изпратите доклада на 26 февруари. Той отива за превод. На 20 и 21 март ще бъде разгледан крайния срок за изменение 4 април. На 24-25 април ще разгледаме измененията. Гласуването в Имко ще бъде на 29-30 май. Благодаря ви много. Очаквам да проведем още е, един е, оживен дебат по доклада на господин Фокс. Госпожа Вехен е тук. Преминаваме към следващия доклад. Това е първият и доклад, въпреки че тя редовно участва в работа на комисията. Тя изготвя становище по възотворяване на потенциала на услугите в облак в Европа. Какъв е потенциала на тези услуги в Европа? Радвам се, че господин Дюкател е тук. Господин Фелнер, ако се разместите, ще видя господин Дюкател. Искам да му, го поздравя с добре дошъл. Той е бил многократно наш а, а, гост, има богат опит в това отношение госпожа Вихаен, докладчиците в Сянка от различните политически е, групи, господин е, Веден Холцер от групата на социалисти, и въпреки, че не го виждам в залата, не знае дали някой го замества. Господин Гарта, господин Екстром е тук, аз съм тук и това са всички. Може би и председателя на работната група също ще иска да вземе думата по този въпрос. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Европейската комисия има нова стратегия за опозотворяване на потенциала за изчисления в облак в Европа. Това е от голямо значение, защото има голям потенциал, както социален, така и економически. Що е то а, изчисление в облак? Ами, а, някои знаят, други не, но това е начин за съхраняване на данни от всякакъв характер, включително и софтуер, в отдалечени компютри. има предвид компютри, които имат огромен капацитет за съхраняване на данни и са бързо и лесно достъпни за използване на данните, които са изпратени там на съхранение. И така, трябва да се помисли първо по защита на данните, на личните данни а, е, за самите а, интелектуални права или права на интелектуална собственост. Тъй като потребителите на изчисленията в облак а, държат, много свой, а, държат много свои данни а, в облак и не са наясно или а, не, не могат да кажат колко време ще оставят данните си там. И за това всички тези данни трябва да са непробиваеми, т.е. защитата им да е непробиваема. Заедно с Европейския институт по телекомуникации а, а, сме разговаряли а, за а, множеството и най-различни проблеми, като например доколко и как могат да са съвместими различните системи и принципи, как да се комуникира, съхранява заедно и така нататък. Това не е само економически въпрос. Има много по-широки резултати малките и средни предприятия могат да се възползват до много голяма степен в своя изгода от възможностите на изчисленията в облак. Така ще спестат от разходи производствени или административни и ще спечелят от услугите в сферата на изчисленията в облак. Трябва да е възможно обаче да изпращаме данни и да връщаме а, данни, т.е. да получаваме обратно данни а, в а, широколентовите мрежи. Това е нещо, което е задължително. Трябва да имаме широколентови а, мрежи. Но това пък ще открие потенциал за много нови и различни по своя характер услуги, които могат да бъдат предлагани. Верно е, че в едно такова становище имаме много стриктни изисквания спрямо това, което трябва да бъде казано и написано и за това трябва а, да се изчисти а, в, и да се представи в концентриран вид онова, което е най-важното. Надявам се, че вашите предложения за изменения е, ще покажат по, в по-широк мащаб какво е, е становището на цялата е, комисия. И така, изчисленията в облак. Това е една много комплексна тема и предоставя възможност за доставчици на услуги, които искат да влязат в това поле. Освен това, сигурността на данните, прехвърляемостта на тези данни, защита на потребителя. Това са много важни а, неща, кои, а, поради което аз приветствам а, предложеното от комисията, защо, Европейската комисия, защото то върви в тази посока. А, закона за продажбите. Това също е много важно законодателство, което трябва да вземем предвид. След защото а ние трябва, както многократно сме казвали, да защитаваме данните на потребителите и самите потребители, а не да позволяваме или да създаваме повече възможности по-скоро за а, прехвърлянето на данни от един доставчик или оператор на друг. Освен това, авторските права трябва да бъдат изчистени, т.е. трябва а, законодателството да бъде прецизирано. Особено, що се отнася до <clears throat> технологиите в облак и изчисленията в облак. Сега, общественият сектор. Държавните органи могат да използват изчисленията в облак в голяма степен за постигане на определени синергии защото знаем, че електронното правителство ще може да бъде реализирано по много по-лесен начин, а особено по отношение покритието, степента на покритие на дадена държава. Това се отнася в голяма степен до от, отдалечените райони и най-отдалечените райони на държавите членки. Последното, което искам да спомена е, че а, има огромен потенциал а, за научните институти и развойната дейност, а, иновациите защото знаем, че един от а, важните приоритети е а, публичното финансиране или общественото финансиране на научните а, изследвания, иновациите и развойната дейност. То, всичко това, надявам се, създава да е по-ясна представа за това какъв огромен потенциал се крие в. А, а, изчисленията в облак. Това ще даде а, огромни а, полета за действия на европейските страни. Европа трябва да навакса много, но трябва да предприеме решителни големи крачки в тази посока. С удоволствие ще чуя всичко, което а, предложите, а, колеги, а, за да обогатим и да финализираме становището. Наистина то трябва да бъде кратко, но за това пък още повече трябва да бъде качествено. Да, благодаря, казва председателя. Наистина. А, ние а, можем и трябва да допринесем за още по-доброто качество на вашето становище. Не виждам никой от социалистите и демократите да реагират, така че а, госпожа Хилка. А, господин а, Льокегард. Да, благодаря, господин председател. Благодаря за становището, което а, чухме и е трудно да не се съгласи човек с него. И с Сабине Ферхейн. тъй като повечето от изводите, заключенията а, са а, толкова прецизни и верни, че няма как човек да не се съгласи. Разбира се, че има най-различни аспекти а, и гледни точки, но ИМКО а, има своето становище, своята гледна точка. А, по отношение на някои от проблемите, които по-настоящем съществуват в економиката и това, че изчисленията в облак могат да помогнат да бъдат преодолени те. И има голям потенциал също така за откриване на нови работни места в съответствие с изследването проведено от а, университета в Милано. А, огромен брой а, в милиони нови работни места могат да бъдат открити в тази пряка връзка с изчисленията в облак. Не мога обаче тук да не поразсъждавам малко по отношение на бюджетния аспект или аспекта по отношение на бюджета. Беше а, споменат а, спомената ползата за отдалечените райони в държавите членки, които могат наистина а, да им извлекат голяма полза за това, от това. Но мисля, че ние трябва именно спрямо това да доизградим, да допълним своето становище, защото ми се струва, че в тази посока малко се правят грешни стъпки до сега. Това е в общи линии. Благодаря. Заповядайте, господин Енгстрем. Да, благодаря, господин председател. Съгласен съм също с становището, което току-що чухме, но искам да спомена два други аспекта а, данъчно, данъчното облягане е едното от тях. Но, първо, факт е, че трябва да има достъп до определени данни, а, когато силите за сигурност, т.е. структурата на държавата а, в а, тази сфера, трябва а, по необходимост да може да има достъп до това. Това е нещо, което е необходимо да съществува, но когато се поставят данни в облак, а, тогава а, в Азербайджан може като резултат от спининга да се получи така, че да има достъп до вашите данни а, а, или пък а, а, органите на сигурността в тази държава да получат такъв достъп или пък в САЩ може да се случи такова нещо. Но за, да кажем, за физическите лица или малките и средни предприятия, това не е кой знае какъв проблем – ако сте пицарията в квартала, едва ли ще се притесните особено много, че вашите данни са били проверени. Но ако сте консорциума Airbus, едва ли ще ви хареса идеята някой да ви стигне до данните. Все едно Боинг да има достъп до тръжната ви документация – т.е. тръжната документация на своите конкуренти. Така е. Кога, за големите играчи. А когато говорим за а, публичните органи, а, може би а, също няма да им хареса особено много а, а, обществените власти в а, а, трети страни, в а, страни извън Европейския съюз, а, получат или а, пробият а, и получат достъп до а, данните, които се съхраняват в облак. Но това е един аспект. Другия – данъчното облагане, т.е. как ще бъдат начислявани данъчните задължения. Ако говорим за авторски права, притежателите на права ще искат да имат такова облагане, може би, а може би не. А, ако се направи обаче това, т.е. да се използва а, изчисленията в облак и данните в облак а, за целите на данъчното облагане, може би ще бъде убито това из, убит този метод на изчисление в облак, защото малките средни предприятия, физическите лица едва ли ще го ползват в такъв случай. Ако сте в, задържали данните си в облак, но искате да а, ползвате, пътувайки а, тези услуги, ще трябва, може би, допълнително да платите или пък а, нещо подобно, но в тази сфера, като че ли, трябва също много да се внимава по отношение на събирането на а, данъци. Благодаря. Благодаря на Кристиан Енгстрем. Между другото, това е едно много интересно проучване, възложено от нашата комисия. Добре е да го погледнете част от нашата работа, толкова тясно свързана с потребителите, е включена. И тук се споменават някои елементи от доклада, който обсъждаме сега. Може би госпожа Ферхайен ще включи е, някой от тях. Нека да ви дам един пример. Миналата седмица исках да си купя нова камера. Жена ми не ми подари за рождения ден. И когато разглеждах различните услуги, свързани с тази камера, моят доставчик на услуги ме попита дали искам да използвам услугите на облак, в който да се съхранявам данните. Виждате, че това вече е потребителска стока и трябва да следим какво се случва. Ако се върнем към камерите, те стават все по-съвършени, но и размер им като че ли се увеличава и е добре да се използва облак понякога, за да се съхраняват данните. Много е важно да обърнем внимание на защитата на потребителите и на защитата на данните, в частност. Освен това, вътрешния пазар, стандартите, оперативната съвместимост. Дали всички тези елементи ще ограничат услугите в облак по някакъв начин или пък дали ще могат да се използват така, че да има вреди за конкуренцията. Публичният сектор и обществените поръчки. Кристиан Енгстрем даде примери за това, кога обществени органи могат да съхраняват нашите данни. В някои юрисдикции има специална правна база за нещо подобно. Тук се засяга не само общото европейско право за продажбите. Общата рамка за договорите може да улесни използването на услугите в облак. Утре след обед ще говорим по някои от тези теми. Добре е да видим дали оценката на въздействието в тези области е получила нещо като облачен оттенък. Така или иначе, засегнат е интереса на потребителите, засегнат е вътрешния пазар. Благодаря на всички за участието. Сигурен съм, че нашия принос към работата на водещата комисия ще е голям. колега, вие най-накрая дойдохте доста късно. Извинявам се, че пропуснахте изказванията на колегите. Вие сте докладчик сянка от името на социалистите и демократите. Заповядайте. Господин Вайден Холцер. Благодаря. Стратегията за услугите в облак е изключително важна за приключването на работата по цифровия единен пазар и за развитието на вътрешния пазар като цяло. Ето защо аз приветствам това предложение. Мисля, че то е с правилна насоченост. Защитата на данните е изключително важен елемент и следва да се хвърли малко повече светлина тук. За малките и средните предприятия в Европа услугите в облак са много голяма възможност. Те биха могли да се изправят срещу големите доставчици отвъд океана. Така че европейските компании би трябвало да се възползват от такава възможност. Услугите в облак могат да доведат до сериозни подобрения в различни сфери. Например, може да се спести електроенергия чрез използването на услугите в облак. Така че аз съм напълно за предложението и приветствам текста. Трябваше да ви приветствам с добре дошъл в комисията. Благодаря за това, че се изказахте. Очакваме да ви видим тук и е, в е, други е, случаи, по други досията. Имаме 10 минути, други колеги са се записали, колегата Часковски, докладчика трябва да приключи първо, ще е господин Ариас. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Сабина е извършила отлична работа. Е, още много може да се направи. Инициативата е важна. Едва ли някой, който има и малка представа от услугите в облак, е против нещо подобно. Тук обаче има два аспекта, които са изключително важни. Правната сигурност и прозрачността. Вече съм казвал на няколко пъти, че услугите в облак са като банка. В банката вие съхранявате своите пари, а тук съхранявате данни. А данните са новата валута. Знаете, че традиционните пазари използват традиционни парични средства, а цифровите пазари ще използват данните като парично средство. Когато си сложа парите в банка, знам къде се намират, но в облака не знам къде точно се намират моите данни. Това е като да си вложиш парите в банка и да не знаеш къде са ти парите. Отново се връщам на това, което казах. В облака не знам къде се намира моето съдържание, къде се намират моите данни. Освен това, ако искам да си сменя оператора или просто да си взема данните обратно и да се откажа от облака, запазва ли оператора копие на данните? Искам да разбера какъв е отговора. Освен това, какво ще стане, ако някой загуби моите данни? Ако някой, който работи в облака, загуби моите данни, свързани с някоя програма. Какво ще стане тогава? Кой ще ме компенсира? Е, кой ще ме обещати? Е, вредите, които съм претърпял и кой ще поеме отговорност? Какво ще стане, освен това, ако някоя компания фалира и нейните услуги е, се влушат като качество? Това са все много важни елементи. Знам, че становището е малко по обем, но трябва да ги споменем. Напълно съм съгласен, казва председателя. Мисля, че трябва да обменим позиции по темата. Господин Ческовски. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че сега говорим от гледна точка на техниката, но дебата ще стане и политически. когато става въпрос за разкриването на данни, ще се намеси САЩ, например, и дебата ще стане изключително политически. Този доклад засяга работата в нашата комисия до голяма степен. Например, електронната търговия, това, което каза Пабло, и раздробяването на пазара, транспониране, което не е равномерно. Това е част от проблемите. Освен това, стандартизация и норми. Това е в нашите правомощия. Какво ще стане, ако системата не функционира? На трето място, използването на отворени стандарти и обществени поръчки. Отново част от нашите правомощия. И накрая, защита на данните. Парламента се опитва да даде възможност за най-добрата защита на личните данни, но трябва да отчетем и интересите на компаниите и да не убиваме някои бизнес модели. И тук отново навлизаме в нашия портфел. Освен това, сигурността на мрежите, пробивите в системите за съхранение на данните. Всичко това е свързано с новия регламент за защита на данните. Ето защо ние трябва да сме изключително внимателни и да отчитаме винаги интересите на единния пазар, за да отключим този огромен потенциал на услугите в облак. Всички проучвания показват, че изоставаме и ако не положим усилия, няма да настигнем онези, които са ни изпреварили. Така че имаме голяма отговорност. Искам да благодаря на докладчика. Нашия глас трябва да се чуе по отношение на законодателството, защото текста сега е с по-общ характер, но има и много технически елементи. Освен това, единия пазар никога не трябва да се забравя. Единия вътрешен пазар. Благодаря, казва председателя. По отношение на защитата на данните, ние приехме нашето становище малко по-рано. То привлече много внимание, така че ще разгледаме аспектите свързани с вътрешния пазар. Мисля, че сме задали правилната посока. Сега ще дам думата на Кен Дукател за няколко минути, защото искаме да приключим на време. Ще включа часовника в случай, че имате нужда от повече от две минути. Искаме да чуем какво ще ни кажете. Благодаря, Малкам. Благодаря на докладчика госпожа Ферхейен. Смятаме, че проект становището споменава всички основни аспекти. Знаете, че в крайна сметка разполагате се на страница и не може да се навлезе в кой знае какви подробности. Част от казаното от депутатите съвпада с нашите червени линии, когато създавахме съобщението и разбира се ще отчетем тези елементи, когато прилагаме на практика текста на съобщението. По-конкретно, с оглед на правомощията на вашата комисия, качеството на услугите и широко лентовите услуги сами по себе си са много важни. От съществено значение е да има е, симетрично предоставяне на услуги с високо качество, за да може услугите в облак да проработят. И не само когато става въпрос за фиксирания достъп. Предимствата за клиентите на този род услуга е, че тя дава достъп във всяко време и на всяко място. По отношение на регулаторния дневен ред, по който се работи в момента, той не е само един на брой. Трябва да кажа, че онова, което сме включили в цифровия дневен ред по своя характер не е погрешно. По отношение на казаното от господин Енгстрем и таксите, това е една отлична възможност да се уточни е, какво точно ще се прави. Ще дам един пример. Ако има едно пряко плащане, е, то трябва да остане единствено и да няма допълнителни плащания на таксите. Въобще има цял набор от елементи, които ще трябва да получат облачен оттенък, както и вие се изразихте. Достъпа до информация за правоприлагащите органи. Важна тема. Малко упростявате нещата, когато казвате, че не знаете къде са данните. Големите оператори големите компании и дружества ще дадат своите изисквания за локация на данните и естествено, че те ще имат своите подходи за третиране и обработване на данните, те ще бъдат разделени според важността им. Приветствам това, което беше казано от докладчика. Когато се налагат разпореди, свързани с сигурността, трябва да има сигурност. Ползата от този вид услуги се крие в стандартизацията, не само в универсалния им характер. Съответно, ако има твърде голяма сертификация, твърде голямо сертифициране, ще се загубят ползите. Идеята е да има отделни услуги, отделен характер на услугите, стандартизиране за отделните страни, за отделните клиенти. Ето защо ние правим нещо като карта на стандартите. Нейната цел не е да създава нови стандарти, а да картира съществуващите стандарти. Това ще помогне на хората, които се ползват от тези услуги или ги купуват, да оценят какво точно получават. Ние работим с колегата от звеното и дирекцията на госпожа Рединг Например, те се занимават с интерфейса на различните договори, договорите за различните компании, договорите, които или трябва да се приемат такива каквито са, или трябва да бъдат отхвърлени. Така че виждате, че много служби работят за да се стигне до положителен резултат в крайна сметка. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Ферхиен, просто за да приключи и бихме искали да чуем и графика на работа от вас. Благодаря много. Искам да благодаря на всички колеги за направените бележки. Особено като се има предвид, че се намираме в доста ранен етап на процедурата. Беше засегнат въпроса за научните изследвания е, и за инструмента за свързване на Европа. Предприемат се стъпки в тази област, но ние трябва да използваме наличния потенциал и трябва да е, направим това по време на преговорите по многогодишната финансова рамка с държавите членки. Трябва да е, гарантираме нужните ресурси за приоритетните ни области, каквито са научните изследвания и иновациите. Когато използват тези услуги, хората искат да разберат какво става с данните, които а, дават а, и как могат да имат достъп до тях, какво става, ако се изгубят а, те. Ние ще се занимаваме с европейски облаци. Това ще ни позволи да развием услуги от тип в облак в е, Европа, да гарантираме висока степен на, на защита и прехвърляемост на данните. Ако имаме по-високи стандарти, ще имаме конкурентно предимство, така че очаквам да постигнем напредък е, в съвместната ни работа с докладчиците в Сянка. Председателят. Крайният срок за изменение 26 е март Разглеждането ще бъде 22 и 4 април на 28, 29 и 30 май. Благодаря ви за представянето на доклада е, и очакваме вашите изменения. С това приключваме работата за тази сутрин. Благодаря на преводачите, както винаги, които ни дадоха малко повече време. Днес в 3 часа ще проведем е, много важно изслушване по прилагането на директивата за услугите. Имам интересни оратори, които сме поканили. Очаквам да се видим отново в 3 часа. Приятен обяд!